Председателят, госпожи и господа, скъпи колеги, мисля, че сега би трябвало да продължим заседанието. Пристъпваме към поредица от гласувания. Както знаете, те ще са премиера за мен. За първи път ще председателствам гласувания. Затова моля да ме извините, ако греша. Ако всичко е наред, може да ми го кажете. Ако пък нещата се объркат, при всички положения вината ще е моя. Но ще дам най-доброто от себе си. За да осложним нещата, ще гласуваме по проекто препоръката за сключването на споразумението с Канада. Ще промени малко последователността. Докладчик е Чарлз Танък, докладчик Сянка е Мария Габриел. Нека първо гласуваме по тази проекто препорък. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Right, the vote is Край на гласуването. Приема се. Ако не греша, преминаваме към доклада за доклада на комисията от 2016 година за Албания. Докладчикът Кнут Флекенштайн иска ли да каже нещо? Не. Okay. Then we can start. Започваме тогава. Компромисно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по 38. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39 и 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. За. Против въздържали се, отхвърля се 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 45 за, против, въздържали се, отхвърля се 46 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 47 за, против, въздържали се, електронна проверка. Vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48. За. Против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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. А, приема се, извинявайте. Първата ми грешка. Приема се, разбира се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се. 83. Сусно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 85. За, против, въздържали се, отхвърля се. 86. За, против, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Нека проверим. 88. Гласуваме електронно по 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 99. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част е оттеглена. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласуваме електронно по 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка ли искате? Добре. Гласуваме електронно по 149. The vote is closed. Край на гласуването. Ясен е резултатът. Компромисно 13. За, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 153 за, против,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 179 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. No, No interference from the former chair and, uh, Не може да има намеса от бившия ни председател. Въпреки това, пак щеше да бъде отхвърлено. Елмар, устройството ти ли не работи? 186. За. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 187. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 100 188. За. Против. Въздържали се. Ясно се отхвърля. 180, 191 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. 191. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, приема се. Компромисно 17 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се 231 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 на господин Кукан за, против, въздържали се, приема се 10 за, против, отпада ли? Добре. 11 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тринайсет. Епитедеус. За против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Електронна проверка. По 20. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Ясно мнозинство за. Господин Кукан. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, електронна проверка по 26. Край на гласуването. Приема се. Едно за, против, въздържали се, отхвърля се, 2 е оттеглено, 3. Отлично изменение за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се.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 Поздравления за докладчика Кнут Флекенштайн. Впечатляващо постижение. I know. Tell me when. So we now come to a very easy country. Сега преминаваме към една лесна страна Доклад за доклада на комисията от 2016 за Босна и Херцеговина. Въпрос към докладчика дали иска да каже нещо. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за сътрудничеството им, но днес искам да благодаря на едно лице от секретарията, което скоро ще го напусне. Петър Бой, той се казва. Работил съм с него по доклада за Исландия от 2009 до 2014 и от 2014 до а, момента сме имали отлично сътрудничество, така че благодарим му от сърце. So, let's begin. Нека започнем много изменения. Нека се опитаме да гласуваме по тях. Компромисно едно. За, против, въздържали се, приема се. 64. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 2. За. Електронно ли трябва да гласуваме? Групата на зелените е изискала поименно гласуване. Гласуваме електронно по компромисно 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80. на господин Шолтес. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електрон. Гласуваме електронно по 80. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 90 на господин Пападаки с разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102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 против, въздържали се. Ще трябва да проверим електронно по 130. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Може би трябва малко по-ясно да вдигате ръка. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 143. Тук е изискано поименно гласуване. Моля, гласувайте. каква е процедурата? Поименното гласуване е изискано от една от политическите групи. Изискано е поименно гласуване по 143. Нека гласуваме по 143. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се. Приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 компромисно за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме на 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, приема се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 287 на господин Джамбаски. За, против, въздържали се, отхвърля се. 288. Разделно гласуване по молба на зелените. Първа част гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част от зелените искат електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ясно се отхвърля. 23.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 въздържали се, отхвърля се. 37 и 38 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, тук ни трябва малко забавление. Ето, стигаме до устно изменение номер едно и имаме именно гласуване по молба на зелените. Господин Шолтер с процедурен въпрос? Заповядайте. Искаме да отбележим, че се противопоставяме на това устно изменение. Като такова. Противопоставяме се на устното изменение. Председателя в такъв случай не се налага да гласуваме. Преминаваме на 40-то изменение на господин Зовко на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Тук има молба отново на зелените за поименно гласуване. За първи път се получава това и не бях информиран. Странно ми се струва. Председателя, нека гласуваме за. Не, всъщност поименно гласуване на втора част на 40-то изменение. Моля, гласувайте. It does. The vote is closed. Преустановете гласуването. Отхвърля се с 51 гласа против и 0 за. Може би някой може да обясни. Дали има представители изобщо на зелените в залата? Преминаваме на 41. За, против, въздържали се, приема се. 42. За, против, въздържали се, проверка. Правим проверка за 42.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 Приема се. Едно и две за, против, въздържали се. Приема се. Вау! Вече преминаваме на номер 4. Три пада. Преминаваме директно на 4. Именно заради това се зарадвах. Тук имаме гласуване анблок. 4 до 9 гласуване анблок. 4 до 8 поправя се председателя. Това са изменения на Вилимски. И така, кой е за, кой е против, въздържали се, всички се отхвърлят. Преминаваме на 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Номер 11 за, против, въздържали се. Поздравления! Преминаваме на 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега отново на Вилимски от номер 16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 И така преминаваме към окончателното електронно гласуване по проекто доклада. Моля, гласувайте. The vote is Край на гласуването. Поздравления за докладчика за този впечатляващ резултат. Браво! Браво, чудесно! Какво правим сега? Why don't you give me yours? Next vote, we come. Следващо гласуване. Преминаваме към проекто становището за освобождаване от отговорност с изпълнение на бюджета за 2015 докладчика господин Балчитис. Иска ли да каже нещо? Не е в залата. Добре, нека преминам към гласуването. Номер едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер две. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка по номер 2. Край на гласуването. Ясно, отхвърля се. Номер 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 7 за против, въздържали се, отхвърля се. Номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Номер 9 за, против, въздържали се. Трябва да направим проверка за номер 9. Край на гласуването. Приема се. Номер 10 за, против, въздържали се, отхвърля се 11 за, против, въздържали се, отхвърля се 12 за, против, въздържали се, отхвърля се 13 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, отхвърля се номер 15 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към окончателното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Чудесно! Следващата точка. Сега преминаваме с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, раздел 10, Европейска служба за външна дейност. Докладчикът не е тук, така че директно преминаваме към гласуването. Номер 1. За. Против въздържали се, отхвърля се. Номер 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4. За, против, въздържали се, приема се. Номер 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 6. За, против,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 въздържали се, приема се. Номер 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към електронното окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Is... Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към следващата точка за гласуване. Това е предложение за предложение за решение на съвета за включването за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки от една страна и Република Ливан и от друга, за да се вземе предвид присъединяването на Република Харватия към Европейския съюз. Докладчика няма какво да каже. Нека преминем директно към гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. още едно гласуване. Не, това е всичко. Благодаря ви. Това е всичко по отношение на гласуването. Наистина е много забавно да председателстваш по време на гласуване. Can I have my So, dear colleagues, ladies and... Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, малко изпреварваме графика, който сме предвидили. Сега преминаваме към 21 точка от дневния ред представяне на отчет относно посещението на адхок делегацията на Комисията по външни работи в Израел, окупираните палестински територии и Йордания от 2 до 6 януари. Това е последната точка от дневния ред за днешното заседание. Мисията се проведе в началото на тази година. Елмър Брок беше ръководител на делегацията. Аз участвах също в тази делегация. Много ползотворни дискусии проведохме в Иерусалим, в Израел, а също така и в Палестина, в палестинската територия. И делегацията след това отпътува за Йордания. Сега ще дам думата на участници в делегацията и предлагам да започнем с Елмар Брок. Елмар, имаш думата. Благодаря, Дейвид. Deswegen will ich die nicht lange belästigen und es kurz machen. Wir waren, wie du почти всички, които присъстват тук в залата, участваха и в делегацията, затова няма да ви досаждам прекалено дълго. Бяхме в Иерусалим, в Рамала и Аман, съответно по за един ден. Това пътуване премина под знака на две събития. В Кнесет, Израелския парламент, бе проведен семинар с участието на колегите ни парламентаристи, посветен най-вече на ролята на Иран и Саудитска Арабия в рамките на войни между упълномощени страни. Говорихме за чуждестранните бойци, за опасната роля, която играят в ивицата Газа, за това, което причинява Хамас на ивицата Газа. Всички се обединихме около необходимостта от борба срещу тероризма. В тази област е необходимо сътрудничество между Израел и Европейския съюз. Едновременно с това заявихме, че и Иран и Саудитска Арабия Председателят Скъпи колеги от Харватия, бихте ли могли да продължите разговорите си извън залата? Благодаря. Господин Брок. Така от залата ще излязат и последните ми слушатели. Трябва да припомним и на Иран и на Саудитска Арабия, че и двете страни носят отговорност войните между упълномощени лица в Йемен, Сирия и Ирак. Израелската страна е загрижена най-вече тъй като Иран с шиитското правителство в Багдад, заедно с Асад и с Хизбула, организира шиитски фронт който си взаимодейства с Русия. В рамките на мирния процес в Сирия, Ирак и Западът играят малозначима роля. Предприема се опит за това Русия да бъде излъчена като единствения миротворец в региона. В това се намесиха и разговорите в Казахстан, които щяха да се състоят непосредствено след посещението ни. Разговори без участието на европейците. В Рамала, освен това, стана ясно, че двете страни се сочат с пръст, че опитите за посредничество в голяма степен се предприемат от Москва. От гледна точка на цялостната стратегия ще настъпят промени, ако Европейският съюз не участва по-широко в подобни мирни процеси в съседни държави. Дискусиите в Израел дадоха израз на различни позиции, в зависимост от това дали онези, с които разговаряхме, бяха от правителството или от опозицията. Някои в Израел възлагаха големи надежди на новия американски президент – Министър-председателят Нетаняхо е умерен в сравнение с министъра на правосъдието Бенет. Неговата позиция има връзка и с предложението за преместване на Американското посолство в Иерусалим. В деня след встъпването на Тръмп в длъжност, Израел взе решение за разширяване на поселението си. Към повечето европейски държави бе отправена остра критика за това, че са изказали критична позиция при обсъждането на резолюцията на ООН за заселничеството от страна на Израел. Американците първоначално не бяха наложили вето. Първоначално посетихме Витлеем, зона С, където един палестинец християнин е кмет – Витлеем предстои да бъде отделен от израелската част с стена. Строи се и стена около Витлеем, за да няма достъп от Витлеем до зона С. Затова все повече се говори за това дали все по-широкото заселничество на зона С, която съставлява 60% от територията на западния бряг на река Йордан, ще има възможност за създаването на палестинска държава. Правителството в Рамала няма каквото и да било въздействие върху зона С. Какво означава това? Означава, че се намираме в положение, при което палестинският орган няма въздействие върху Хамас и ивицата Газа. Намираме се в положение, при което няма възможност да се управлява голяма част от територията на западния бряг на река Йордан. Там настъпват промени в следствие от заселничеството. В следствие от всичко това се подкопава вярата, в възможностите за създаването на държава. Няма вече предпоставки за намирането на решение, основаващо се на създаването на две държави. Европейският съюз и държавите му членки са именно за такова решение, обаче същото въжи и за опозицията в Израел. Успях да проведа двустранни разговори с председатели на опозиционни формирования. Те, също като нас, са силно загрижени, тъй като може решението, основано на създаването на две държави, да не може да бъде реализирано, да остане фикция. Това може да доведе до нови ожесточени изблъсъци или пък в дългосрочен план е вероятно израелците да се окажат в младсинство в собствената си държава. Израелците са загрижени във връзка с това, че може да се стигне до положение подобно на апартейт. Една голяма част от населението на страната няма да има право на глас, от което ще проистекат определени последици. Много други също анализират положението по подобен начин. В Рамала хората са обезнадеждени, разочаровани. В продължение на 20 години там нямаше възможност да се докаже, че един по-умерен подход може да се ползва с по-голям успех. Посещението ни в Йордания се състоя към края на пътуването ни. Проведохме, според мен, много интересни разговори с изпълняващия функциите на краля Файсал Регент. Кралят бе в този момент на почивка. Обсъдихме борбата срещу тероризма. Йорданската страна ни каза, че в Ирак и Сирия Ислямска държава е подложена на натиск, поради което се насочва все повече на юг, в посока към Йордания. Едновременно с това се увеличава броят на бежанците към една изключително бедна държава. Йорданската страна е изключително загрижена за стабилността. Каза, че ако решението, основаващо се на две държави, стигне до задънена улица и ако едновременно с това бъде преместено посолството, то положението ще излезе извън контрол. Може да се стигне до радикализиране в Йордания. А Една подобна радикализация може да доведе до много неприятни последици. В продължение на десетилетия Йордания подхождаше изключително умерено и разумно, но ако режимът бъде изложен на натиск, то там може да се стигне до проблеми. Европейският съюз опитва да се, се опитва да помогне по ред на по линия на ред програми в Йордания. Опитва се да противодейства на промени, проистичащи от политически фактори, от недостига на водни ресурси, от бедността и от миграционните потоци. не останах с впечатлението, че има перспективи, че има някаква надежда. Това поне е моето впечатление. Може би някои колеги, които са по-дълновидни и по-оптимистично настроени от мен, са на друго мнение. Благодаря на Елмар Брок. Сега ще дам думата на други участвали в тази специална делегация, за да споделят впечатленията си. Кой иска да се изкаже? А, имаме списък с желащите да се изкажат. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Марберок изложи най-важните елементи от това пътуване, от контактите ни на място. Наистина много натоварена беше нашата програма. С много събеседници на различни места се срещахме. Това, което искам аз да спомена, някои елементи, които ми се струват важни при тези разговори. Първо ще се спра на въпроса за тероризма, повдигнат от много от участващите в разговорите в Аман и в Иерусалим, това означава различни неща. И първото, което се казва, шитите е от Сбола. Това е страхът там. Когато пристигате в Аман, там пък страхът е от сунитите, които оказват натиск по границата и когато важни градове като Рака попаднат в чужди ръце. Знаете, че в Йордания въпросът с несигурната граница стои много остро. На второ място искам да спомена а, един въпрос, който ни беше зададен в Рамала, Аман, в Иерусалим. А, именно а, това споразумение с Русия за управление на сирийските проблеми. А, и а, едно притеснение, което беше и изказано, а, да се вземе решение за Сирия без участие на арабите. Защото т.е. бяха ни представени различни сценарии и перспективата на а, разделение на Сирия, разцепване, а, е, както и възможността Ирак да се раздели, да бъде разделен на няколко части. Върху тези аспекти беше привлечено нашето внимание – още нещо искам да подчертая. Винаги разговорите ни започваха с а, САЩ. Първите думи, които ни а, а, бяха казани от нашите събеседници, се отнасяха до а, а, Тръмп и а, новата администрация в САЩ. Разбира се, сред израелците видяхме доста оптимизъм. това все пак са приятели на Израел и много от израелските ни събеседници отправиха критики към нашите европейски позиции и а, ни, подчертаха, че ние сме пропалестински настроени. В Рамала също имаше а, изказани страхове и притеснения а, по отношение на позицията на Тръмп. Ще има а, и а, след няколко дни посещение на йорданския крал в САЩ. Ще видим как ще се организира позицията на Белия дом. През тези три дни, казвам го със съжаление, не се спомена въобще името на Ведерика Могирини. Нито веднъж ролята на службата за външна дейност изобщо не беше спомената, все едно, че тази служба изобщо не съществува. Съжалявам, че трябва да го кажа, но не мога да не го споделя. Мерси, месье Преда, на месье... Благодаря, господин Преда, господин Бержино. Благодаря, господин председател няколко коментара, след като изслушах колегите и в светлината на впечатленията ми от това посещение. Нашата делегация осъществи посещения на място и установихме, е, че сградите, нивото на е, строителството е, показва, че решението за две държави остава, се налага като осъществима. Срещнах се с лидери и на арабите, и на израелците и а, беше казано, че а, предлагането за даване само на една държава би създало сериозни затруднения. На второ място, а, арабската инициатива за мир а, ми се струва най-добрата рамка за преговори за мир. А, това беше обсъдено и с различните ни събеседници, когато се срещнахме с принцът регент Весел в Йордания, по време на Йорданското председателство на Арабската лига през март ще бъде поставен този въпрос. На трето място избора на Доналд Тръмп и желанието му да се премести в Русалим посолството наистина е един отровен подарък и, и носи наистина а, плаха за стабилността а, и сигурността в този регион. На четвърто място решението на ООН оказаха влияние и а, върху нашето посещение и а, ние не успяхме а, поради резолюцията на ООН и тези решения да проведем съответните срещи с министрите. Получихме потвърждение за значимостта на дейността на Европа и нашата дейност трябва да запълни празнината, която създава избора на Тръмп. Така че трябва да обмислим какви са били дипломатическите ни дейности в миналото и да може да се чуе по-добре нашия глас в бъдеще. За това бих искал нашия парламент да организира а, дискусия по тази тема, така че да има ясна пътна карта за нашата дипломация. А с някои от моите колеги работя, впрочем, по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви много. Хаджи Георгио. А сега господин Хаджи Георгио. Сега вече успях правилно да произнеса името. Well, I think that... Uh, Мисля, че вече всичко беше казано, но нека да добавя няколко важни штрихи и според мен – аз съм наистина съгласен, че това решение за две държави е в опасност. да не казвам, че не ми се струва в обозримо бъдеще това да се случи. Това посещение беше доста тъжно. Осъзнах още веднъж, че за палестинците страната Израел е страна, в която народа страда заради двете системи, които Израел прилага от една страна имаме една страна с две системи. Една система за израелските граждани и от друга страна системата за палестинците. Нека опиша пред вас една картина. В Витлем, един град с 180 хиляди граждани, палестинци, Израелците имат заселвания, където 100, живеят 100 хиляди израелци. И тези заселвания са в рамките на града, като едно раково образование в а, тялото. И те дори не а, заплащат местните си данъци за а, Витлем имат собствени пътища, по които се придвижват всеки път извън района, а по тези пътища не могат да се придвижват палестинци. Така че фразата една страна, две системи казва много по-малко от това, което аз исках да ви разкажа. Европейския съюз. Европейският съюз се държи с много меки инструменти спрямо тази ситуация. Но дори в тази ситуация по този начин се намаляват възможностите и способностите. Така че не смятам, че Европейският съюз може да играе каквато и да е роля. Основната роля лежи на плещите на министър-председателя на Израел. В крайна сметка палестинците са под сериозен натиск и напрежение и според мен през идните 20 години ситуацията ще се влушава и аз не смятам, че ще излезе някакво решение. Дори и при опити на Русия и дори господин Тръмп да премести посолството от Телавив в Иерусалим. Знам, че има много слухове в тази насока. Ако го стори, нещата ще се влушат повече, отколкото да се помогне. Виждаме ново възди... бунтуване на палестинците в арабския свят. И накрая смятам, че ще бъде по-добре, ако госпожа Могерини излезе с по-ясна позиция и към двете страни, защото виждам какъв е проблема с Хамас и мисля, че е, Хамас и Фатах ще намерят обща основа, без да се правят компромиси към другите, без да се води комуникация, защото няма единно представителство. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега господин Мисорич. Благодаря господин председател, благодаря господин Брок за ръководството на групата и за това полезно обобщение, съвсем правилно и коректно. Съгласен съм с казаното от вас. На този етап не ми се иска да навлизам в много подробности. Ще очертая две неща, които останаха в съзнанието ми след това посещение. И двете проистичат от срещата срещата ни с представителите на Кнесета. От една страна темата трябваше да бъде върху задочните войни, но там в тези разговори не се спомена Саудитска Арабия. Сякаш тази страна не попада в темата, което ме изненада. На второ място средносрочните и дългосрочните възможности. Аз също не съм оптимистично настроен, но въпросът е малко объркващ. Винаги, когато съм се обръщал към представителите на Кнесета от управляващата партия с въпроса, ако не сработва двусистемната до системния подход, какво трябва да се направи. Защото в крайна сметка тези проблеми трябва да се разрешат, независимо каква е тази една страна. Тя трябва да бъде демократична, да спазва правата на човека, както се случва сега в Израел, в много ситуации, и да има еврейски характер. Как тези три теми да се съвместят едновременно? Аз никога не съм получавала отговор на този въпрос в едно неофициално посещение всъщност ми беше казано, че това е статуквото, което имат предвид с това решение с една система. Статуквото няма как да се работи в дългосрочен план. Това е начин за генериране на нова вълна от насилие на всеки 5-10 години. И смятам, че там, където трябва да окажем натиск, е именно това, което планира да направи израелското правителство в тази насока. Защото на този етап се играе за време и за утвърждаване на статуквото. И не очаквам позицията да се а, изясни скоро. Може би ще а, мине около половин година преди да разберем какво е официалното становище на администрацията на Тръмп. Благодаря, председател. Председателят, благодаря. Уважаеми колеги, останалите участници, господин Матишело за Израел, господин Анелиц и господин Лунек, но те не присъстват. Ето защо аз мога само да подчертая казаното от колегите до момента. За мен най-важният аспект беше огромната тревога, която чухме по отношение на преместването на посолството в Иерусалим по отношение не само на региона, но и на целия мюсюлмански свят. Трябва много сериозно да подходим към този въпрос. Много благодаря на Елмар Брок за ръководството на това посещение. За нас беше привилегия да бъдем заедно по време на това пътуване. Това беше последното мътуване като председател на нашата комисия по външни работи. И смятам, че наистина това беше и в приноса на палестинската територия Израел. Благодаря ти, Елмар, за това. И така това беше представянето на отчета относно посещението. Точка 22. Разни въпроси. Няма нищо. 23 въпрос. На 9 февруари ще бъде следващото ни заседание от 9 часа сутринта. Благодаря ви и прекрасна вечер.